Жените трябва да получават пълна пълна заплата в продължение на известен брой седмици и бащите също да имат възможност да си останат вкъщи. Дискусията приключи. В сряда 12.30 ще гласуваме по доклада на госпожа Естрела, а по доклада на госпожа Томсън утре в 12.30. Уважаеми колеги, следващата точка в дневния ни ред е общото разискване за рамковото споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. Докладите са два на господин Рангел. Първо, преразглеждане на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и комисията и адаптиране на правилника за дейността на Европейския парламент към преразгледаното рамково споразумение за отношението между Европейския парламент и Европейската комисия. Господин Рангел, докладчик, има думата за 4 минути. <coughs> Е, eu primeiro, е, a respeito destes dois relatórios, gostaria de cumprimentar e dar aqui. Е, в началото е, искам да е, благодаря е, на е, колегите Свобода, Харенц и други. Вече го направих в Комисията по конституционните въпроси, които бяха част от екипа на Европейския парламент, който, който преговаря с Комисията по този въпрос. И искам да кажа, че, комисията, че председателя на Комисията прояви много голяма широта на възгледите. И когато е, влезе е, е, в встъпи в длъжност новата комисия, е, Комисаря Севкович и неговия екип е, също проявиха широта на възгледите. Е, така постигнахме едно историческо споразумение. Това е първото рамково споразумение след влизането в сила на Лисабонския договор. Това е и първото рамково споразумение, което се позовава пряко на договорите, именно на член 275 е, от е, е, устава на парламента. Аз мисля, че отношенията с комисията, между комисията и парламента стават прозрачни и динамични. Това е компромис, това е баланс между възгледите на двете институции след ролите на всяка една от тях, след влизането в сила на Лисабонския договор. Работата на екипа, който води преговорите, беше положителна. И в това рамско споразумение ние въведохме нови правомощия и засилени правомощия, които проистичат от Лисабонския договор. Това се отнася както за законодателната процедура, така и за процеса на планиране. Два прости примера участието на парламента в програмата за работа на комисията или по всички въпроси, свързани с така нареченото soft law. Това са незадължителните закони, е, които е, засягат е, законодателните правомощия на парламента. Друг важен аспект – засилването на възможността на парламента да упражнява контрол. Е, както когато трябва да се е, определят правилата за избор на председателя на комисията, на комисарите или е, присъствието на парламента, е, когато говорим за възнаграждение или за отстраняване на комисар е, или проследяването на международни преговори. Е, по всичко това ние признахме правомощията, които проистичат от Лисабонския договор. Е, друг важен въпрос е достъпа до информация и е, най-вече достъпа до класифицирана информация, до поверителна информация. Освен това, обмена на информация, обмена на гледни точки между ръководителите на парламента и ръководителите на комисията. Е, така, например, ние знаем, че от сега нататъка е, комисарият, който ще отговаря за конституционните въпроси, ще може да е, съобщава или да предоставя на председателски съвет на парламента необходимата документация ще има обмен между председателския съвет, колегиума на комисарите, председателя на парламента, председателя на комисията. И защо ще има обмен на възгледи. Дори присъствието на комисията в парламента се засилва е, чрез е, е, времето за въпроси и отговори не само към председателя на комисията, но и към комисарите. Т.е. при пълното спазване на Лисабонския договор, на баланса на правомощията и на разделението на властите. Пред очите ни е споразумение, което уточнява приложението на Лисабонския договор. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, за мен е голямо удоволствие, че мога да участвам в дебата по преразглеждане споразумението между нашите две институции. Аз се радвам, че във вашата резолюция вие препоръчвате да се приеме това споразумение което влезе в сила с Лисабонския договор. Бих искал да благодаря на господин Лене и на всички от работната група, госпожа Деренц, Хармс, Хане Свобода, госпожа Даяна Волис, както и докладчика Пауло Ранджел, които работиха в сътрудничество и наш нашето обсъждане беше много открито и много приятелство. Това е по силата на новите правомощия, които проистичат за парламента от Лисабонския договор, както и резолю... резолюцията от февруари 2010 година и изказването на председателя Баросо. Сега нашите две институции могат да стъпат на едни е, солидни основи, за да прилагат новия Лисабонски договор на практика. Сега, а, това, това ново споразумение стъпва на споразумението, прието през 2005 година, което беше един много добър инструмент и много успешен за сътрудничеството между нашите две институции. Надявам се, че можем да изразиме нашето задоволство от постигнатата работа и също както докладчика, аз смятам, че преразглеждането на споразумението е едно задълбочаване на отношенията между нашите две институции, уточняване на нещата по силата на разширяване на правомощите на парламента. По този начин ще има много по-добро сътрудничество между двете институции на практика. Споразумението с създава календарна рамка за диалог между две-три институции и по силата на което парламента ще участва е, в създаването на програмите от комисията. Ще има по-добри правила относно начина по който комисията ще информира парламента за международните споразумения. Също така се създават условия и правила за достъп до поверителна информация и начина по който ще, бъдат, ще бъде информиран парламента за развитието на международните преговори и споразумения. Аз се надявам, че нашите две из, из, институции ще, ще продължи все още. Споразумението не е, е, не е влезло в сила, но на практика някои от неговите разпоредби са влезли в сила, като например на, през септември 2010 е, година е, председателя Барозо дойде в парламента, за да представи програмата за работа на комисията на 7 октомври. Е, имаше среща в Берлемон, а в, в сряда председателя Баросо участва на заседанието на председателския съвет. По този начин се задълбочава сътрудничество между двете институции и мисля, че сега вече разполагаме с подходящите ефективни инструменти. Скъпи колеги, и двете институции обаче, разбира се, ще трябва да да, да направят още много усилия, както направиха и в миналото, за да постигнем този текст в програмата, предвидена по силата на Лисабонския договор, трябва да участва и съвета. Ако съвета реши да не участва, ние ще трябва да намериме друга процедура за съобразяване и съгласуваме нещата. И от, от, двете, от двете страни имаше голямо усилие да се запази баланса и истинското сътрудничество между институцията. Това е залегнало в самото споразумение, но и комисията смята, че текста, който бе постигнат след много дълги и понякога трудни дискусии, наистина постига този баланс. Разбира се, някои смятат, че това споразумение е прекалено широко и ще трябва да има ограничителни клаузи. Комисията смята, че резолю... резолюцията която предложи парламента е добро и че някои е, разпоредби могат да бъдат обект е, на по-нататъчно тълкуване, по-специално когато става дума за е, международни споразумения, в които членове на парламента биха могли да участват като наблюдатели. Но в АФЕТ нещата бяха разглеждани и Е, там беше казано, че само е, първоначалния текст има правна сила. За да се е, избегнат недоразумения, комисията ще поиска допълнително тълкуване на текста от страна на парламент. Нека да подчертая още веднъж, че Комисията няма да бъде задължена да вземе предвид едностранчиво тълкуване на това споразумение. Имаме всички възможности да намериме решение, което да бъде в интерес на двете институции, както и на останалите. За това ще продължиме е, да развиваме специалното партньорство между институцията. Очаквам да се подпише споразумението и то да влезе в сила и да се прилага в най-скоро време. Благодаря ви, господин Започват изказванията от името на политическите групи. От името на ЕНП Мендес Девиго 3 минути. Yo entré en este Parlamento hace ya 18 años. Parlamento от 18 години съм в Европейския парламент. И знам колко малко сила имаше той, колко малко власт. От 18 години се осъществява един процес. Станахме свидетели на собственото си преминаване от консултанти към законодатели това, което ще приемем днес или в сряда като законодателство е резултат от дълготрайни преговори между комисията и парламента. И ако сега трябва да обясня на семейството си. Отивам в Брюксел и там ще участвам в преговори между комисията и парламента. Срещам големи затруднения да им го обясня, защото на национално равнище няма нищо подобно. Хората не разбират защо комисията и парламента трябва да се договарят, когато става въпрос за законодателна дейност. Това е така защото трябва да бъдем ефикасни и ефективни. Точно това е целта на рамковото споразумение. Предварително да разчистим евентуалните препятствия, които биха изникнали пред парламентарния контрол или законодателната дейност. Ето защо смятам, че съумяхме да създадем добра комбинация в нашата европейска демокрация, която се базира на консенсуси, а не на конфликти, както добре знаем. Намерихме добър начин да търсим решенията на проблемите. Това рамково споразумение е инструмент за предотвратяване на бъдещи проблеми. Споразумението е логично последствие от е, договора от Лисабон. Искам да е, поздравя Пауло Ранжел, екипа му, както и комисията за разумния компромис, до който се стигна в крайна сметка. Разбира се, че в националните парламенти има различия. Разбира се, че има точно определени прерогативи на съвета. Но, що се отнася до законодателната дейност, трите институции са напълно равноправни. Важното е да работят помежду си ефективно. Докладчикът наистина хвана бика за рогата. Членове 6 и 7, например, уреждат въпроса за международните договори, и е много важно парламентът да бъде информиран, да може да взема участие в преговори по такива договори. Ни повече, ни по-малко. Това е важно за нас и на това настоя нашия докладчик. За това наистина мога да го поздравя. Резултатът е отличен. От името на политическата група на социалистите и демократите Паул Реги me sumo a las palabras que han pronunciado todos. Благодаря. Аз изцяло подкрепям всичко казано до тук. Отвъд техническите затруднения пред постигането на това споразумение, ние говорим за нещо много важно – нещо, което трябва да се разглежда успоредно с преразглеждането на правилника от преди няколко месеца. След е, влизането в сила на Лисабонския договор, това рамково споразумение и нашия правилник е, са е, основни стълбове в новата европейска архитектура. Аз съм сигурен, че е, с новата роля на парламента по силата на Лисабонския договор, а именно това, че той става една законодателна камера, е, с тези два текста е, парламента постига разумна основа за работата си. Е, е, е, много е важно основна функция на парламента да бъде в диалог с комисията и с съвета и да постига споразумения по новите закони. За това имаме нов правилник и имаме ново рамково споразумение, което определя нашите взаимоотношения. Искам да подчертая значимостта на контрола. Контрола, който комисията, е, контр... парламента ще упражнява върху комисията. Господин Севкович, аз мисля, че трябва да се мисли за механизъм, е, по силата на който комисията ще бъде изправена пред парламента. Всички комисари да бъдат изправени пред парламента, за да отговарят на въпросите, които ще им се зададат, за да можем да имаме преки отговори в политическия свят, в който се развиваме. Вие дадохте тълкуване на член 6 и 7. Разбирам ви, е, парламента е, не може да участва стрикто сенсо в е, процеса на преговори, но би трябвало да разберете, че парламента има желание, има принципна позиция. И това е позиция, която засяга бъдещето. Каква да бъде ролята на парламента при международни преговори? Сега господин Андродав, има думата за две минути. Е, да, ние и, и слушахме с жив интерес е, господин комисаря Шефкович. И вие като че ли проявявате по-голям интерес а, към а, позицията на съвета, отколкото към позицията на парламента. И аз мисля, че това е и правилно, защото ако съветът, както вече виждаме, до сега го няма тая вечер още, ако съветът проявяваше жив интерес в това да се изиграе ролята, и е, да стане страна по това рамково споразумение, щеше да се яви. Като парламент ние знаем, е, че ние на, по силата на Лисабонския договор ние трябва да упражняваме нови правомощия. Е, те са дискреционни и ние трябва да е, проявяваме съответната отговорност. Освен това, ние трябва да насърчаваме единството на властите е, при международни преговори чрез е, ефективни резултати, е, които се постигат от комисията. Мога ли да поставя ударението върху потребността председателя Баросо е, да пристъпи към цялостен преглед на кодекса за поведение на комисарите и по-специално на техните финансови декларации? Защото е, ние научихме за някои не точности, е, които е, се проявиха при одобрението на комисията Баросо 2. Благодаря ви. От името на консерваторите и реформистите, господин Чернецки, една минута. Наш хиспански приятел, пан Мендес де Нашия спански колега господин Девиго каза, че има проблеми да обясни на собственото си семейство тези особени отношения, които свързват двете институции на Европейския съюз. Аз дори не се опитвам да обсъждам тези неща с, моите, с моето семейство, тъй като нещата са толкова сложни. Според мен, е, в крайна сметка, Лисабонския договор е нещо като. Е, турба, като черна турба, в която бъркаме. Сега е вече много късно да се опитваме да определяме правомощията на отделните институции, но също времено по-добре по-късно, отколкото никога. Нека да не се опитваме да разглеждаме тези отношения като приятелски, а като точно определени между съвета, парламента е и съвета. Нека да си знаем мястото. Благодаря ви. Европа на свободата и демокрацията. Господин Месершмит, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се възползвам от възможността за да похваля добрата работа на господин Ранжел. Действително е много важно, че се постигна напредък по отношение на задължението за информиране на комисията, че получаваме повече възможности за парламентарен контрол и повече влияние върху дейността изцяло. Всъщност най-важната част от целия дебат беше че в областта на общата външна политика не можахме да постигнем кой знае колко много. Целият процес след влизането в сила на Лисабонския договор беше белязан от проблеми. Намирах се в датския парламент, когато беше ратифициран договора, тогава бяхме уверявани, че той не урязва суверенитета на държавите членки. Ето, че сега в външнополитическата област се оказва, че се упражнява власт, която първоначално не беше предвидена. Ние, холандците, французите, бяхме казали не на времето, ако си спомняте. Съгласихме се да участваме само защото няма да се пипа външната политика ще остане прерогатив на националните държави. Ето, че сега комисията ще провежда тази политика с парламента. От необвързаните господин Бронс една минута. Винаги има едно изкушение автоматично да отхвърляме всякакво споразумение. Е, обаче аз сега искам да кажа кои са заслугите и кои е, не са заслугите, защото в момента е, парламент, този тим от парламента имаше някакво влияние и аз мисля, че ние в никакъв случай не можем да го отричаме. Трябва парламента и съвета да се разглеждат на равна нога. Комисията трябва да разглежда законодателните инициативи на парламента. Ние да можем да задаваме въпроси на върховния представител, да участваме в международни преговори, много други. Обаче има и друга страна. Парламента, както и съвета, трябва да намалят правомощите на това тяло, които представляват доста лошо по поне в е, моята страна, интересите на нацията. Освен това, властта, която се упражнява от парламента, се упражнява непропорционално от ръководителите на двете основни партии и на председателския съвет. Обикновените членове нямат независима власт, както обаче имат независимите. Е, е, обещанието ще участваме в международни преговори беше и в споразумението от 2005 година и тогава имаше едно презрение към парламента, не ни се каза кои са е, е, тези, които ще получат финансови данни от Съединените щати. А освен това, ни се каза, че трябва да има поверителност. Члена на комисията отказа е, да отговори или се направи, че не разбира нашия въпрос. Да давам думата на следващите. Господин Яколино, две минути. Благодаря ви, госпожо председател, и бих искал да а, поздравя преговарящите за успешните резултати, които постигнаха за много кратки срокове. Конструктивният диалог между институциите е залегнал и се в това рамково споразумение, което надяваме се ще бъде прието в сряда и ще бъде ратифицирано веднага след това. То придава централна, основна роля на Европейския парламент по силата на Лисабонския парламент и създава условия за много задълбочено сътрудничество между отделните институции. Парламента, разбира се, и има доверие и се доверява на комисията, но чрез парламентарен контрол ще проследява какви са постигнатите резултати да видят дали се спазват правилата от страна на комисарите и дали комисията предоставя поверителната информация, така както е, това е залегнало в споразумението. За съжаление обаче струва ми се, че някои от разпоредбите са прекалено сложни и би трябвало да бъдат опростени. Обеден съм обаче, че благодарение на този инструмент ще имаме възможност да законотвор... за по-добро законотворчество и за по-добър контрол. Ще трябва обаче да се задълбочат и отношенията с националните парламенти, които ще трябва да играят много важна роля тук. Споменати бяха изпълнителните агенции, това също е от значение и мисля също, че и генералните дирекции трябва да бъдат много по-достъпни, ако мога така да се израза за парламента. И се надявам, че този, е, това споразумение няма да се налага бюрократично. Радвам се, че новата, новото споразумение е едно съдълбочена правна рамка за отношения между нашите две институции. Постигнати са практически решения благодарение на а, труда на нашите а, преговарящи в областта на парламентарния контрол, достъпа до информация и така. Смятам, че участието на парламента в международните споразумения са, са крачка напред, която само ще, да, ще създаде е, допълнителна надежност и предвидимост на цялата процедура. Аз приветствам при идеята на комисията да има проследяване на всяка инициатива и нейната проверка. И се надявам това да залегне в програмата до година. Ако от друга страна, когато има запитване от парламента, ако комисията реши да не, да не действа, тя трябва да, си, да обясни на парламента защо. Аз се надявам, че всички ние ще подкрепиме е, решението взето в комисията. Сега господин Кол. Госпожо председател, това е рамково споразумение за взаимоотношенията между комисията и, този парламент, който всъщност се въвежда от Лисабонския договор, всъщност от Конституцията, говори за по-голям демокрация, обаче това е иллюзия за демокрация, която не съществува. Защото по, по принцип Лисабонския договор няма никакво демократично и морална власт в Лисабонския договор, защото всъщност е, британския договор беше, е, британския народ беше е, измамен. И по този начин се увеличава правомощие на една комисия, която не е избрана и която не се очита при никой, и която се подкрепя от този парламент. Всъщност Европейския съюз нещата ще си продължат както винаги зад затворени врати. Тоест препоръката за гласуване е категорично против това предложение, защото ние не признаваме Лисабонския договор, защото той не беше беше предложен за решение на британския народ. Това е истинска демокрация. Е Следващата ораторка е госпожа Фласикова. Една минута. Vážený пан комисар, съм nesmierne смирни рада на днешна изход. Господин комисар, за мен е изключително удоволствие, че днес можем да обсъждаме преразгледаното рамково споразумение между Европейския парламент и комисията. Това преразглеждане по казва, че, комисия, че позицията на парламента е укрепена вследствие на Лисабонския договор. Искам да подчертая споразумението между комисията и работния екип от Европейския парламент. Благодаря господин заместник председател на комисията за присъствието ви тази вечер. Искам да посоча няколко точки от споразумението. Засилената позиция на парламента прави съюза по-демократичен, защото ние сме избрани пряко от гражданите на Европейския съюз и ние участваме в подобряването на европейско законодателство и е, ние имаме е, право на е, контрол върху комисията и комисията може да предвиди специфични мерки по всяка законодателно искане. Едновременно с това ние трябва да настояваме е, за е, промяна в кодекса на поведение на комисията. Ние приветстваме факта, че по това споразумение парламентът ще бъде повече и по-добре информиран за всички висящи международни споразумения. Има доста мерки в преразгледаното рамково споразумение и аз съм убедена, че всички те ще достигнат до по-ефективно и по-близко сътрудничество между двете институции и е, ще бъде последователно прилаган на Лисабонския договор отговор. И накрая искам да се спра на друг ключов въпрос. Мерките, които ще гарантират по-близко сътрудничество между парламента и гражданите. Следва... Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам първо да благодаря на колегата Ранжел за доклада и да поздравя господин Шефкович за начина по който водихме преговорите. Той не беше лесен партньор, но беше почтен партньор. Мисля, че постигнахме добър резултат, който е базата за нашето сътрудничество. Интерпретацията на господин Ранжел е малко по-широка, но все пак ние преследваме и други цели. Това, което остава е да поддържаме не само прозрачността помежду си, а и да убедим и съвета, който го няма, че когато ние си сътрудничим добре, това не става за сметка на съвета. Съвета се държи като дете, на което са отнели играчката и то сега плаче, защото е обидено. Вместо да се прави на обиден, съветът нека да участва в работата, така че да можем да служим най-добре на гражданите на нашия континент. Ако искаме да бъдем силни и да провеждаме обща външна политика, да имаме общи търговски договори, договори. Най-добре е да бъдем заедно. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Риф, Една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, Както казахме, Лисабонският договор дава нови правомощия на парламента, но малко осъзнават промените, които то въвежда. Благодарение на Лисабонския договор парламента ще трябва да ратифицира всички международни е, споразумения и това предизвиква много вълнение. Аз съм говорител на тези, които искат да отидат малко по-далече и въпреки скептицизма на някои, аз казвам следното и съм говорител на много. Ако искаме парламента да изиграе своята роля, той трябва да участва още от самото е, начало в е, преговорите. За това призовавам комисията и съвета да се придържат към е, общностния дух и е, договорите и е, приканвам колегите, които развиват някакъв синдром на Стокхолм спрямо комисията, да се придържат към своите права, защото те са им дадени по силата на договорите. Е, преразглеждането на рамковото споразумение между парламента и комисията е база за по-добро сътрудничество между институциите. Беше постигнат голям напредък, както по отношение на процедурата, така и на взаимното информиране, така парламентът ще може да работи по-добре. Но трябва да се подчертае най-вече напредъкът в институционалното измерение по отношение на международните договори парламентът придобива роля, която му се вменява като задължение. Той вече е наблюдател, разбира се, на международни многостранни е, конференции, срещи и преговори. Това е част от неговата отговорност. Ние не можем да отхвърляме този, тази роля на наблюдател. Ето сега след малко ще говорим за споразумение в областта на рибарството. Не може без парламента при такива споразумения защото иначе двустранните е, споразумения биха пропадали в парламентите. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Първа получава думата госпожа Ройтова една минута. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че Европейската комисия осъзнава, че за успешното бъдеще на Европейския съюз решението трябва да се вземе колкото се може по-демократично, че трябва да се засили ролята на Европейския парламент. Новото споразумение с комисията засилва позицията на парламента. Аз е, се радвам, че това споразумение ще даде възможност за повече поручвания на последиците и защо ще може действително депутатите да имат по-голяма свобода, когато правят справки в документи. Тяхното съгласие не трябва да бъде формално. Ние трябва да разполагаме с официални данни, за да може при преговори да имаме истинско влияние върху тяхното протичане. За бъдеще комисията и съвета трябва много по-добре да сътрудничат с Европейската. Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Лисабонския договор въведе е, нова отговорност за работните групи в комисията и в парламента. Една година след влизането в сила на Лисабонския договор имаме преразглеждане на рамковото ни споразумение за по-добро изпълнение на нашите задачи. Е, съвместните процедури ще избегнат всякакви недоразумения при взимането на решения. Европейското съюз почива на споразумения между национални държави. Е, те са делегирали някои от правомощията си на комисията и на парламента. Ето защо Лисабонския договор въведе отговорност във връзка с е, допитването на националните парламенти. И е, това би било следваща стъпка и искам, госпо, госп... искам комисията да направи тази стъпка. Так. Благодаря, господин Обермайер. Госпожо председател, парламентът и съветът са законодатели, а парламентът е пряк законодател. Въпреки това, комисията, която няма демократична легитимност, е единственият орган, който може да прави да законодателни предложения. Затова смятам, че това е голям недостатък. За да може Европейския парламент ефективно да изпълнява правото си на инициатива, той трябва да има по-широки права да бъде информиран. Новият инструмент за гражданска инициатива е, е нещо, което ще включи парламента в един възможно най-ранен етап в законодателния процес. Външната политика на Европейския съюз не бива да бъде от компетенциите единствено на комисията и съвета. Благодаря. Госпожа Басеско, една минута. Consider că noul acord va Благодаря, госпожо председател. Смятам, че новото споразумение ще подобри значително отношенията между Комисията и Европейския парламент до 2015 година. Преразглеждането на правното основание за сътрудничество е много уместно. Е, малко време след влизането в сила на Лисабонския договор, тъй като новите правила разписват точно отговорностите на отделните институции и определят и правомощията, които са е получил парламента по силата на договора. Парламента сега ще има същите възможности и същите при, при същите условия ще може да има достъп до документите, както и съвета. По този начин е, нашите граждани ще участват по-активно в осъществяването на европейските приоритети. Е, Благодаря. Библейска истина е, че доброто дърво дава добри плодове. Лисабонският договор беше, състав... беше роден при диктаторски условия. Той не може да даде добър плод като демократични резултати. Това беше диктатура на националните държави, беше наложен този договор. На моята държава и беше наложен такъв договор. Зад гърба на хората, над главите на хората, през главите на хората се взеха решения, а хората нямаха право да изразят своето мнение. По отношение на Унгария, Лисабонският договор би трябвало да не е валиден, защото гражданите не бяха попитани, гражданското общество не беше попитано дали иска този отговор, този, този договор. Той бе гласуван така, че хората така и не научиха съдържанието му. Толкова по въпроса за демократичността на този договор. Връщаме се към комисията. Господин Шефчович има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изкажа благодарност на всички изказали се и по-специално на тези, които изразиха ясна подкрепа за рамковото споразумение. Аз е, мисля, че това е важен наръчник за бъдещото ни сътрудничество. Още веднъж Искам да подчертая е, своята благодарност към е, работните страни и екипа от Европейския парламент. Ние е, работихме дълго заедно и преговорите бяха много интензивни и днес можем наистина да се поздравим с чудесно споразумение. Аз изслушах с внимание коментарите на почитаемите членове и техните въпроси, които изразяват тревога за постигнато споразумение споразумение. Искам да подчертая, че за комисията е важен принцип е, да се създаде успешна практика на сътрудничество между нашите институции и това трябва да се съхрани, което означава, че преразгледаното рамково споразумение не трябва да отменя съществуваща практика. Аз мисля, че прилагането на рамковото споразумение във всички случаи е, води до ясни подобрения. Е, и двете страни при преговорите е, изразиха, че тълкуването на някои въпроси е било трудно. Обаче преразгледаното рамково споразумение трябва да се прилага по най-конструктивен път и мога да ви, убедя, да ви уверя, че комисията ще е, е, работи в този дух. Искам да ви кажа, че е, много от страховете, които изказаха тук, няма да се материализират, е, както и някои очаквания за правомощията на всяка институция е, трябва да бъдат коригирани. И искам да а, отговоря на казаното във връзка с казаното от мен по кодекса за поведение. Искам да кажа, че е, комисията е, скоро ще направи предложение е, за преразглеждане на кодекса на поведение и в светлината на рамковото споразумение. И тогава мнението на парламента ще се вземе под внимание, както обещахме по време на преговорите. В заключение искам да подчертая, е, че ако е, открием въпрос, отново ще се видим и ще търсим решения. Е, всъщност ние сме предвидили една оценка на действието на, този, на това споразумение в края на 2011 година, да видим да има грешки. Очаквам да сътрудничим с вас възоснова на това преразгледано рамково споразумение. Надявам се да го подкрепите в сряда. Вярвам и се надявам, че положителният дух ще наделее и е, в устните взаимоотношения е, между всички институции на Европейския съюз. Това очакват гражданите от нас и ние е, трябва да отговорим на това очакване. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега отново докладчикът ще получи думата. Господин Ранжел, две минути. Uh... Eu queria terminar eh, com... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да обобща казаното по време на този дебат и да почертая следното. Една от целите на рамковото споразумение е парламента и съвета да бъдат равнопоставени, що се отнася до бюджета и обикновеното законотворчество. В, други, в другите области искахме да бъде постигнато равновесието на силите, така както е предвидено в разборедбите на Лисабонския договор, за да може парламента да упражнява по-добре парламентарен контрол. Мисля, че това уточнение, това обяснение е, на правилата, така както се съдържа в ново, новия преразгледан рамков документ, е нещо, което оточнява нещата. Сега вече и съвета разполага с, по-ясно виждане за бъдещите отношения между парламента и комисията по силата на Лисабонския договор. Понякога съвета реагира емоционално и критикува понякога и е, критикува е, преразглеждането на рамковото споразумение, но ще дойде ден, в който съвета ще признае правотата на това действие и, и ще, ще разбере, че това преразглеждане и неговото приложение е в интерес на европейските граждани, на трите институции и спазва буквата и духа на Лисабонския договор. Благодаря. С това дебатът приключи. Докладите ще се гласуват в сряда 12 часа. И така, уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред. Следващата точка